Um, Колеги, предлагам да започваме. Ще започнем с размяна на мнения относно Конвенцията на съвета на Европа за престъпленията в кибернетичното пространство. Знаете, че този въпрос придоби актуалност, особено по време на разследването, свързано с електронното наблюдение. През март беше прията резолюция и в нея изразихме сериозната ни тревога и се обърнахме към специализираната комисия към съвета на Европа, за да направи тълкования по някои въпроси. Надявам се, че ще правите интерес към тази работа, защото това ще бъде част от работата ни, свързана с цифровата програма. Затова ви моля да проявявате интерес. Има колеги, които се занимават с анкетата, свързана с масовото електронно следение и с, дигиталната програма, така че те със сигурност ще участват. Днес ще изслушаме Александър Сига. Той е ръководител на програмната служба по въпросите на престъпленията в кибернетичното пространство, СИПРОК, и Ерик Планкен, от TCY. Вие ще ни кажете какво означава всичко това. Моля да ни обясните някои от тези акроними. Той е от Министерството на правосъдието на Нидерландия. Мнозина от вас познавате Джовани Бутерели. той е заместник ръководител на Европейския надзорен орган по защита на данните. Тук е също и Войчех вие Виоровски, той е генерален инспектор по защита на личните данни в органа за защита на данните на Полша и заместник председател на работната група по член 29. Вие сте запознати с нейната работа. Вие ще си разпределите работата по презентацията. Ерик, давам на теб думата най-напред. След това колегите ще имат възможност да зададат въпроси. Господин председател, дами и господа, благодаря, че ми давате думата. Добър ден. Като ръководител на Комитета по конвенцията по киберпрестъпленията и на СИКРОК. Искам да ви запозная с нейната работа, особено когато става дума за достъпа до данни. За нас това е сложен въпрос. Аз ще бъда доста а, общ в моето изложение, защото ни разполагаме с достатъчно време. Първо бих искал да ви запозная с ролята на нашата комисия. Тя е регулирана от член 46 от конвенцията. Целта е да гарантира изпълнението на конвенцията. Първата ни задача е да направим оценка на изпълнението на конвенцията от страните по нея. Например, сега правим оценка на разпоредбите за взаимна правна помощ. Разпращаме въпросници. Втората ни задача е да подготвим насоки как сегашните разпоредби на договора могат да се прилагат по-ефективно, както по отношение на явления, които не са съществували към момента на приемането на договора. Например, имаме такива насоки, как се справяме с масови нападения, кражба на идентичност и прочие. В момента договаряме такива насоки по член 32. Третата задача на нашата комисия е да разгледа допълнителни инструменти, като протоколи към конвенцията и в тази връзка ние проучваме възможностите за допълнителен протокол а, за достъпа до данни. Искам да подчертая, че конвенцията от Будапешта е договор от наказателно-правната област. Това е очевидно, но не винаги се разбира добре. Съжалявам, че го повтарям тук. Конвенцията изисква от страните да криминализират доста престъпления чрез използването на компютри. Изисква също страните да гарантират набирането на електронни доказателства във връзка с различни престъпления. Изисква също от страните да участват в международно сътрудничество. Обхвата на конвенцията предвижда различни разпореби за използването на компютри, например при извършването на различни разследвания. Член 50 показва, че те трябва да се отнасят до независимия съдебен преглед. И когато изготвяме насоки, и обмисляме нови протоколи, нямаме намерението да увеличаваме обхвата на конвенцията отвъд член 14. Това се отнася и до въпроса за преноса на данни, който е на вниманието на комисията от няколко години насам. Този въпрос за достъпа до данни и преноса на данни при е, конкретни съдебни разследвания е нещо доста по-различно от въпросите за масовото наблюдение и набирането на масиви данни. Бих искал също да ви уверя, че нямаме никакво намерение да се добавят разпоредби, които биха довели до безконтролен достъп на съдебните органи до компютри, намирали ще се на територията на други юрисдикции. Ние сме мотивирани от следните принципи. Данните, както знаете, са доста летливи, затова ние трябва да гарантираме тяхната сигурност. Ситуацията от 2001 година, включително начина по който хората използват информационните технологии, претърпяха съществени промени. Винаги е било трудно да се набират електронни доказателства, използването на услуги в облак, е, също използването на кодове, затрудни в голяма степен работата в това отношение на съдебните органи. По технически, економически и други съображения данните се предвиждат или се разделят на различни места, затова е трудно да се определи откъде идват те. В такъв случай към кого да се обърне моето Министерство на правосъдието, ако иска да набере електронни доказателства за извършено престъпление и кога да се приложи член 32, към кога да се обърне в такъв случай за взаимна помощ. Киберпрестъпността нараства все повече и това не става в видимия за нас интернет, а в скритата му част и това е свързано с а, е, такива проблеми, а, е, като продажба на наркотици, злоупотреба с а, е, а, деца, дори може да се поръча и изнасилване по интернета. Най-голямата част от разследванията и наложените наказания се затрудняват, защото е трудно да се наберат необходимите данни. Освен това, киберданните, киберпрестъпленията остават в голяма степен ненаказани. И това не се отнася само за древни престъпления, но в много случаи и за ужасни престъпления. Жертвите, техните основни права не са защитени. За нашата комисия това не е приемливо отказа от наказателно преследване поради липсата на данни не е приемливо, но няма достатъчни международни разпоредби. Сега правителствата обмислят и в някои случаи дори вече са намерили а, начин да регламентират а, достъпа до трансгранични данни. Но това може да доведе до една ситуация, когато се търсят множество едностранни решения, без да има нужните защитни мерки. Както казах и по-рано, конвенцията и комисията ни се опитват да, да се справи с тези проблеми чрез различни дейности. През 2011 решихме да обмислим възможността за допълнителни опции. Също изготвихме насоки за изясняване на член 32б и на протокола. Ние изготвихме и други насоки. През декември на 2013 обсъдихме тези насоки. Въпреки това все още не сме ги а, реализирали, защото е необходимо да има допълнителен диалог а, с органите по защита на данните, гражданското общество и частни организации, за да се предвидят нужните защити при използването на трансгранични данни. Освен това, считаме, че докато конвенцията от Будапешта се отнася до наказателно-правната сфера, докладите за масово наблюдение от институциите на национално разузнаване се отчитат е, при договарянето на протокола. В момента, както вече ви казах, е, правим оценка за взаимната правна помощ и международното сътрудничество, което може да доведе до допълнителни предложения, които да бъдат включени в протокола за да участваме в повече диалози. През юни 2013 проведохме публично изслушване. Организираме също семинари, пленарни заседания. През 2013, през месец август, срещнахме се също и с представители на групата по член 29 с Европейския орган за защита на данните. Представям ви тези факти, защото това показва, че нашата комисия по киберпрестъпността е най-прозрачната и контактуваме с множество заинтересовани страни. Понякога има силни реакции по първите варианти на документите, които изготвяме. За нас няма лесни решения, но ние вярваме, че трябва да поддържаме конструктивен диалог. През декември ще имаме следващо пленарно заседание и ще видим по какъв начин да продължим по-нататък. Към момента ние обмисляме само един допълнителен протокол, но все още не е взето решението е, и ще обсъдим насоките по член 32. Сега искам да дам думата на изпълнителния секретар на нашата комисия, господин Зегер. Uh, you, Дами и господа, ще добавя 6 въпроса. Имам няколко въпроса. Първо, благодаря на парламента за това изслушване. Ние трябва по-често да разговаряме, не само между комисията Либе и конвенцията по киберпрестъпления, но също така и по въпроси на информационното общество, има нужда от по-структурно структурирано взаимоотношение. Второ, много се радваме, че се споменава конвенцията от Будапеща и резолюцията на парламента от септември 2013 година по отношение на стратегията за сигурност в която парламентът приветства желанието за актуализиране на Конвенцията за киберпрестъпления, за да гарантира нейната ефективност в борбата срещу киберпрестъпления. На трето място, въпросът за трансграничния достъп до данни е много сложен въпрос. Нужно е конструктивно сътрудничество, за да се намерят приемливи решения. Не могат да се правят абсолютни категорични твърдения. Четвърто. Комитета за киберпрестъпленията води е, прозрачен диалог и подчертава от самото начало, че всяко е, решение трябва да е съвместимо с е, върховенството на закона и гаранциите за правата на човека. През последните две години сме разговаряли с множество заинтересовани страни, работна група 29, органът за защита контролния орган по правата на човека. Какво, какви заключения извлякахме? Първо, киберпрестъпленията са свързани с националната сигурност. Декларацията от Будапешта трябва да се използва за конкретни цели. В, в обществения дебат е, има объркване между наказателно-правни въпроси и въпроси на националната сигурност. Това объркване е, отклонява вниманието от необходимостта от повече контрол и е, надзор върху националните институции. Друг въпрос е приложимата рамка защита на данните. Кои правила са приложими в е, областта на защита на данните? нормативната база се променя и трябва да мислим глобално. Нито Европейския съюз, нито Съвета на Европа са острови. 19 от всички страни към Будапештенската конвенция не са членове на Европейския съюз. Не виждаме противоречие между Конвенция 108 и Конвенцията от Будапешта. Всички те защитават гражданите от посегателства срещу личния им живот. Целта на конвенцията от Будапешта е да защитава поверителността, целостта и непосегателството срещу компютрите. Очевидно, защита на личните данни са много труден въпрос, но в един стандартен сценарий, в който заподозряно лице бива претърсвано, но данните му са в чужбина. Защо трябва да не се прилагат законите на държавата, която извършва претърсването? Доброволното предоставяне на данни е друг въпрос. Повечето от тревогите и въпросите повдигнати в работна група 29 са свързани с възможността на докладчиците доброволно да разкриват данни. Да, това е проблематично. И насоките по член 32 казват, че доставчиците едва ли ще се съгласят доброволно да предоставят данни в съответствие с член 32. Не сме сигурни обаче дали това все още е вярно, дали няма ситуация, в която доставчиците могат доброволно да предоставят данни и този въпрос продължава да се обсъжда в комитета. Има още един въпрос, който се очерта в дискусиите, е да регулираме ли или да оставим нещата на само себе си. Трябва ли да договорим приемлива нормативна база, например протокол към конвенцията от Будапешта, или пък да се изправим пред риска от сценарии, от ситуация наподобяваща джунгла, в която има множество нормативни бази. Контекста за договаряне на решение е много сложен. Нормативната база за защита на данните не е довършена нито в Съвета на Европа, нито в Европейския съюз. Трудно е да се договорят допълнителни наказателно-правни мерки. Е, решенията, следните решения за е, съхраняване на данните и вътрешните проблеми се превърнаха в сериозен вътрешно-политически проблем. Увеличи се престъпността, е, престъпниците все по-често влизат в компютрите на частни лица а и на организации. Частни и държавни организации поемат нещата в свои ръце. Пред няколко дни имаше много полезна среща с много експерти по въпроса, на която се обсъдиха методите на подземната престъпност. Те казаха, ние не можем, нямаме проблеми с правоохранителната дейност. Няколко въпроса към парламентарната комисия. Член, по, член, по член 32 който се обсъжда в точка 32 на доклада. Защо комитета по киберпрестъпленията не е бил изслушен. Защо този комитет не беше изслушан преди да се разработи този член? Втори въпрос. Защо неограничения дистанционен достъп Защо не, може, защо не могат да се договорят гаранции, наказателно-правни изключения, за да се предвидят съответните разпоредби и защо комисията Либе се противопоставя срещу допълни, допълнителен протокол и комисията Либе предпочита ли държавните частни организации да търсят едностранни неформални решения? И какво предлага Либе да се направи, за да защитят жертвите? особено в областите, в които взаимната правна помощ не е възможна. Благодаря. Председателят, благодаря я за ясното изложение. Господин Питарела. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря сърдечно за поканата. Това е първата възможност след изборите е да говорим по тази тема. Аз ще бъда много кратък. След изложението ми ще може да разполагате с слайдовете и моите бележки. Какво всъщност е нашата, в какво се заключава нашата работа? Um, we have been informed. Разбрахме, през 2013 година за инициативата за, една, за един допълнителен протокол. От тогава председателят прекъсва. Искате ли е, да използвате и вашите слайдове? Да. Това е чудесно. Значи, заедно с колеги от работната група по член 29 ние следихме дискусиите, които се водеха в Страсбург. Допълнителният протокол имаше за цел да промени и да улесни процедурите за правоприлага... на правоприлагащите органи за дистанционен достъп на... до данни от трети страни. Имаше няколко опции, които бяха обсъдени. Може да ги видите тук на слайда. Няма да се впускам в подробности. Моят колега от работната група 29 ще се спре на тях. Знаем, че през март тази година бяха приети резолюции. Вие изразихте вашата сериозна загриженост по отношение на тази инициатива и аз мятам, е, разглеждам днешното заседание като е, последваща реакция на, тези, на тази загриженост. Преди да се съсредоточа върху конкретиката, нека да обобща материята. Целта на промените към конвенцията е да улесни разследванията онлайн. Това по принцип е свързано с е, легитимни цели, например превенция на, превенция на престъпления. Ние разбираме, че има нужда да се подобри ефективността на сътрудничеството и искаме да укрепим комуникациите и сътрудничеството между правоприлагащите агенции. В същото време знаем, че, Буда, че конвенцията от Будапешта дава гаранции за това, че проведените разследвания не, няма да доведат до е, непропорционална употреба на данни. Трябва да осигурим достъпа до данни от страна на правоприлагащите е, органи да е е, да е ограничен в е, обхват е, до такава степен, че да се достигат само необходимите данни. Трябва да има, подходът трябва да е разумен и превентивен. Най-напред трябва да осигурим доверие и на следващо място трябва нашият подход да е пропорционален. Знаем, че говорихме в Страсбург за селективния достъп. Въпреки това не може да предвидим как ще се развият новите технологии в бъдеще. Не знаем до каква степен дистанционният достъп ще носи рискове. Е, трябва да знаем, че конвенцията от Будапешта и процедурите могат да въжат за всякакъв вид престъпления, не само за киберпрестъпления. И това е важно да се знае от депутатите в Либе. Виждате колко голям е обхватът на конвенцията. Значи конвенцията може да се прилага до различни видове престъпления, но също така и за престъпления, извършени онлайн. И накрая събирането на доказателства в електронна форма за всякакъв вид престъпления. Това е също нещо, което трябва да анализираме. Модификацията цели не само по-добро трансгранично сътрудничество и достъп до данни в рамките на Европейския съюз, но също така ние се стремим да укрепим сътрудничеството с всяка страна по света, която а, страна ратифицира Будапештенската конвенция. Така че най-често злоупотребата с лични данни идва от хора или организации, които имат е, легален достъп до данни и злоупотребяват със своите компетенции. Така че ние предлагаме разширяване на принципа на достъп до данни, като обаче не включваме съществуващите канали за сътрудничество. Данните по принцип де-факто могат да бъдат достигнати, но тези данни не би, би трябвало да са обект на надзор на независими, от страна на независими органи. Смятаме, че рисковете, свързани с достъпа на данни, стават все по-релевантни, когато се има предвид и достъпа на частния сектор до данни. Когато се използват съществуващите канали за достъп, не могат да оправдаят нелегалния или неправомерен достъп, който нарушава личното пространство. И така, до дистанционният достъп трябва да се оцени от гледна точка на необходимост, транс, е, прозрачност и легитимност. Ето защо трябва много да внимаваме до каква степен предложените модификации са, носят риск трябва много внимателно да направим анализа си преди да предприемем следващите стъпки. Аз съм много благодарен на всички заинтересовани страни, е, които участваха в диалога. Смятам, че диалога трябва да продължи на базата на по-задълбочена информация. Първият въпрос, на който трябва да отговорим, е следният. Има ли наистина необходимост за прилагането на Будапештинската конвенция. Ето, например, ако не знаем къде са локализирани данните. Представете си, че тези данни се намират в страна, която не е в страна по конвенцията. Ако предложим допълнителен протокол, дали той ще, бъде, дали той ще реши проблема? Дали наистина проблемът може да се реши с правила? На второ място, дали необходимите доказателства, които трябва да се преведат под, по смисъла на член 32 дали тези доказателства наистина могат да бъдат събрани. През ноември 2009 година, когато бе приета конвенцията, принципът на пропорционалността беше въведен и това може да бъде видяно в член 14, където става дума за специалните разследвания и член 15, който изисква процедурите по смисъла на конвенцията, които трябва да защитат личното пространство, трябва да вземат предвид и принципа на пропорционалност. Нека да ви задам един въпрос. Правилата за защитата на личните данни не са пречка за разследването на, на престъпленията в кибернетичното пространство. Напротив, в случай, когато има съмнение, тези разпоредби ще улеснят разследванията, като в същото време ожвъжат определени определени защитни клаузи. Ние смятаме, че това е и точната цел на, взаимното, на взаимната правна помощ. И така, какви резултати, какви препоръки могат да бъдат направени? Най-напред да видим вашата резолюция от март тази година. Е, според мен тя трябва да влезе в сила. На второ място трябва да осигурим прилагането на пакета за опазване на данните и да настояваме да няма да няма международно споразумение, което да бъде прието преди това, за да може а, стандартите, които са заложени а, за прилагане от правоприлагащите органи, да бъдат синхронизирани. На следващо място, в Европейския съюз правоприлагащите органи трябва да спазват разпоредбите на член 33 във връзките си с правоприлагащите органи във връзка с сътрудничеството с правоприлагащи органи от трети страни. На следващо място, когато става дума за трансфер на данни от частния сектор към трети страни, предложението на Либе за нов член 34А изисква всички защитни клаузи да бъдат взети предвид. Тоест, директен достъп от трета страна трябва да бъде забранен, ако не се, освен в случаите, когато не действат защитни клаузи. Освен това, бих ви окоръжил да помислите за подобряването и укрепването на споразумението за взаимна правна помощ. Трябва да, да осигурим тяхното ефективно прилагане именно в е, областта на защитата на личните данни. Защо принципът на защита на личните данни трябва да бъде е, защитен и прилаган, а моите аргументи са изложени по-подробно в писмения текст. Защо тези правила трябва да бъдат прилагани от правоприлагащите органи на трети страни? Защо ние смятаме, че локализацията на данните не е съществена за правната рамка, която, за която говоря? При всички тези въпроси ще видите, че има противоречие. Когато разглеждаме правната рам, рамка, се говори и за съгласието за предаване на данни, докато тази концепция в Будапештенската конвенция включва и ролята на съответната организация, която трансферира данните. И тук се задава въпросът за независимия надзор за прилагането на принципа 87-15, предложен от комитета, който казва, че всички страни по конвенцията трябва да ратифицират конвенцията. Ние смятаме, че това са инструменти, които не са несъвместими, но въпросът е колко трети страни са напълно ратифицирали е, конвенцията. И ако ми позволите, ще приключа със следното изречение. Независимо от добрите намерения на хората, които работиха по този въпрос с много енергия и желания, мисля, че въпреки това сме много далече от едно а, работещо решение. Независимо от всички инвестиции, ние рискуваме, че настоящата версия на текстове може да играе ролята на троянски кон и да въведе решения, които ще се конфронтират с законодателството по защита на личните данни. Благодаря. Благодаря, господин Планкен. Сега Искам да се обърна към колегите, е, когато вие говорихте за резолюцията от март, за другите аспекти на законодателството. Може би ще има въпроси по тези теми. Искам да кажа на колегите, че всички тези текстове са раз, раз, раздадени на депутатите. Това го казвам и за новите колеги. Е, препоръчвам ви горещо да се запознаете с ясните постановки в тези текстове. А сега преминаваме към последната част на презентацията и давам думата на господин Вие, Виеровски. Той е заместник-председател на работната група по член 29. You, благодаря, господин председател. Дами и господа, искам да ви благодаря за отправената покана, както и за възможността да представя позицията на работната група по член 29 относно предложените промени в Конвенцията за киберпрестъпността. В тази група участват представители на органите за защита на данните. Тя е формализирала вече своята позиция относно прекия достъп от страна на правоохранителни органи от трети страни до данни от други юрисдикции. Писмото беше изпратено на 15 декември 2013 година. Нашата позиция беше подкрепена от Съвета на Европа, от Комисията по защита на личните дати, данни, наречена ТПД. В писмо от 12 февруари 2014 искам да ви запозная сега с позицията на работната група. Тя е много близка до това, което беше представено от а, господин Бутарели. Целта на предложените изменения към конвенцията е да улесни достъпа до данни на правоохранителни органи, без обръща особено внимание на изискванията от рамката по защита на данните на Европейския съюз, както и от други органи, които са страни по конвенцията. Имахме също, имаме също конвенция 108 за защита на данните. Всяка промяна, свързана с засягане на основните права, едно от които е за защита на личните данни, трябва да отговаря на определени правила, най-вече на правилото за пропорционалност и необходимост. Относно защитата на данни има и други изисквания, които трябва да бъдат спазени, сред които въпроса за приложимото право, както и даването на разрешение, правата за пренос на данни извън Европейския съюз и извън юрисдикцията на страните, подписали конвенцията за защита на лицата, що се отнася до електронна обработка на личните им данни. Има държави, които са ратифицирали конвенцията за киберпрестъпността, но не са а, страни а, по документа за защита на лицата, що се отнася до електронното обработване на техните лични данни член 32 от Конвенцията от Будапешт предвиждат две възможности за достъп до данни на правоприлагащите органи. Трансграничният достъп до данни може да се предоставя без разрешение, но ако а, това се прави добросъвестно и при съответни наложителни обстоятелства. Тези предложения изглеждат сходни по своя характер, но общият им недостатък е, че не са достатъчно ясни. Те не гарантират основните принципи за защита на личните данни да бъдат спазени във всички страни. Има също разлики в правния режим на страните по конвенцията, което ще застраши спазването на тези изисквания от молещата държава. Като човек, който се занимава с въпроса на тази конвенция след приемането, мога да кажа, че транспонирането на тези разпоредби в националното законодателство често а, се натъкваше на проблеми, свързано с а, превеждането на съответните а, термини, което възпираше някои държави да ратифицират конвенцията до момента. Първото предложение се базира, или по-скоро бих казал, би трябвало да се базира на даването на съгласие. Подобна правна база е в сила член 32б от Конвенцията за киберпрестъпността, и затова трябва да кажем, че това съгласие трябва да отговаря на няколко условия, за да се счита за валидно. Едно от тях е особено важно в този контекст, а и именно, че то трябва да бъде дадено предварително, т.е. да не води до отрицателни последици за лице, ако не бъде дадено такова. Това е доста проблематичен въпрос за правоприлагащите органи. Трябва да отбележим също, че има доста неразбиране, що се отнася до понятието съгласие. Някои делегации, които работят по промените, считат, че това разрешение може да се даде от доставчиците на услуги подобно нещо не е приемливо от гледна точка на органите за защита на личните данни. Друг аспект на предложението е данните да се предават без да се ограничава с оглед на тези данни, които се пазят от друга страна. и без оглед къде се намират тези данни, в чия юрисдикция, как се предвиждат. Това може да доведе до нарушаване на правилата за защита на личните данни в държавите членки. Освен това, съществува възможност търсенето от един компютър да бъде прехвърлено на една по-широка мрежа, което означава, че принципа на териториалност може да бъде нарушен, тъй като няма да се знае кое е приложимо право, ще има превес трябва да се получи съгласие, като се отчетат всички притеснения, които бяха споделени. Последното предложение се отнася до така нареченото тъ, а, право на лицето да разполага създаните. Достатъчно е да се определи къде се намира лицето, което контролира данните, но този подход а, не отчита териториалното прилагане на директива 9546, която се отнася до защитата на личните данни, както и рамковото решение от 2008 година, номер 977. Контролиращият орган трябва да е разположен в Европейския съюз, по-скоро той, а не самите данни. Фокусирането върху въпроса за приложимото право и дали ще се гарантира нужното ниво на защита са особено важни. Представителите по от групата по член 29 участваха в дебат с Комисията по киберпрестъпността. Важно е страните да се разбират помежду си и затова нашата делегация от работната група по член 29 счита, че малко се залита <clears throat> към бързото предоставяне на данни, вместо да се намери баланс срещу всички заинтересовани. Член 29, работната група по него работи по тези въпроси и целта е да се гарантира прилагането на стандартите за защита на данните. Въпреки, че някои от елементите изисква допълнително обсъждане, считаме, че резултата от дискусиите в рамките на работната група по член 29 ще бъде ясен през ноември. Беше проведена такава среща на групата по тези въпроси миналата седмица. Като се отчита, че има трансгранично сътрудничество между правозащитните органи, което е оправдано и че спазването на изискванията за защита на данните могат да се гарантират по различен начин. Трябва да подчертаем, че има някои общи правила, свързани с защитата на данните, които не могат да бъдат пренебрегвани. Трябва да се отчита цялата рамка, не само тази на Европейския съюз, но и на съвета на Европа, която беше на лице, когато се изготви конвенцията. Това е особено важно, като се има предвид, че конвенцията е отворена за присъединяване от страна на държави, които не са подписали конвенцията по правата на човека, както и конвенция 108. Ето защо е толкова важно да се гарантират тези стандарти чрез конвенцията от Будапешта. Искам да изразя нашата подкрепа за това, че без нужната рамка в Европейския съюз ще бъде твърде прибързано да се променя конвенцията, така както се предлага към момента. Искам да кажа няколко думи още, които споменах и в Либе комисията преди две години. че е необходимо да има а, истинско обменене на данни между правозащитните органи, особено когато става дума за така наречените а, big data. Колеги, имаме списък на Ние няма да говорим само за въпросите на масовото наблюдение, Европейският орган за разследване и други наказателно-правно сътрудничество. Много сериозни въпроси. В момента са се записали четири души. Иска ли още някой да се изкаже? госпожа Стивенс, някой друг. Вече няма да се приемат заявки. Госпожа Сипал първо. Thank you, Chair. I will talk in German. Благодаря. Според мен много е ясно, Критичната точка тук е достъпа до данни в друга страна. Като си помисля за последните пет години, имаше различни международни споразумения, директиви. Винаги се намираха чудесни слова за това, че всички засегнати страни ще опазват човешките права, че данните ще са използвани целесообразно и така нататък. Но на практика се оказа, че е, човек не знае какво точно се има предвид, когато се говори за основни права и за пропорционалност. Конвенцията не се отнася само до европейските държ... държави. Е, е, трети страни също могат да подпишат конвенцията и това е проблематично според мен. Ако, конвенцията се разглед... Ако разгледаме конвенцията само в Европейския съюз, ще видим, че няма единни стандарти по отношение на защитата на данните. Нашите е, правни системи са също много различни, Тоест, аз не мога да разчитам на това, че ще се спазват същите стандарти по въпроса, кои кои данни, с какъв аргумент ще се събират, колко време те ще се съхраняват, кол, кой има достъп до тези данни, кой може да ги трансферира по-нататък и също така въпросът за сигурността. Това е много чувствителен въпрос и в Европа, и извън Европа. Затова смятам, че е опасно и последствията са неясни, когато се казва, че данните ще се използват за по-бързото наказателно преследване и затова е хубаво да се улесни достъпа до данни в трети страни. Ние просто нямаме контрол какво се случва с тези данни. Не знаем какви ще са последствията от тези инициативи за нашите правни системи, какви, какви данни събрани онлайн ще са допустими в наказателния процес. Всичко това е много неясно. Изведнъж е, някой да, някои доказателства са допустими, се оказват допустими, които в е, юрисдикцията на моята страна са недопустими. Казваме, че наказателното преследване ще бъде бързо и ефективно казано. Ми, това също е нещо много обтекаемо. Как може да имаме достъп до сървъри и данни в трети страни? И как ще имаме достъп от трети страни върху наши сървъри? Аз мятам, че не бива да гласуваме това предложение. Софи. Yes, thank you, chair. Благодаря, господин председател. Напълно споделям скептицизма на госпожа Сипел. Първите двама оратори, честно казано, не го приемайте лично, но това, което казвате, не е убедително. Първо, вие, се, вие си противоречите един до друг. Господин Банкен казва не е ограничен достъп. Не, не, не, това е. Не, не може да има неограничен достъп. Следващият каза, че иска неограничен достъп. Кое е вярно? Аз съм член на тази комисия и на парламента от 10 години. Няма даже да броя колко често сме получавали уверения за правни гаранции. Давате ни ключа към сейфа, но и има правни гаранции. Как можем да вярваме на правителствата? Господин Бланкен, правителството, което познаваме най-добре, правителство, което незаконно влиза в компютъри в други страни, което е купило е, такива технологии, сега искате да легализираме тази практика. Ако нямате нужда от нашия подпис, не идвайте тук. Ако правителствата искат да са свободни да влизат в компютрите ни, не идвайте тук да искате нашето одобрение за узаконяване на това, което правите британската тайна служба дори не отрича, че активира, активират веб камери и влизат в нашите домове. А вие идвате тук и ни казвате, че трябва да подпишем тази конвенция. Ако сериозно говорите за правни гаранции, драги господа, тогава отидете в, националните правителства и им кажете да ускорят приемането на пакета защита на данните. Тогава ще говорим. И това е единственото, което е приемливо за мен. Аз ставам все по цинично Аз няма да, няма да поимам, да поемам никаква отговорност за легализация на тази незаконна практика. Това е единственото, което имам да кажа. Благодаря, казва председателя. Ян има думата. Благодаря, господин председател, драги колеги. Ние сме... Ние извършихме доста работа в парламента по киберпрестъпленията. Работихме по директива, работим по друга директива. Наскоро приехме Европейската заповед за разследване. Това е революция е, в сътрудничество в Европейския съюз е, в обмена на информация за правоохранителни цели, но въз основа на много високи стандарти, за които трябваше да се преборим с нашите правителства, е, за да се създаде атмосфера на доверие и законност. И тук трябва да кажа, че законността на тези предложения може да се постави под съмнение. Първият въпрос е, и тук вече бих предложил да, сво, да престанем да говорим не смятам, че за а, държавите членки има правно основание да подписват или дори договарят подобен договор. Защото по отношение на киберпрестъпленията и сигурността на данните Европейския съюз е използвал своите правомощия. Така че няма правно основание държавите членки да водят преговори в съвета на Европа. Това трябва да се изясни. Имаме нужда от становището на правната служба. Второ, през април Европейският е, съд е, излезе с е, постановление за, за, за съхранението на данните в далекосъобщителния сектор. И както със сигурност знаете, съдът се произнесе по директива 2006-14 за общо съхранение. Имаше и други разпоредби за териториалност. Ясно е, че за Европейския съюз държавите членки е, е нарушение прехвърлянето на данни извън Европейския съюз, нарушение на основните права на гражданите в Европейския съюз по член 7 и 8. Второ, Германския конституционен съд излезе с идеята за целостта и поверителността на компютърните системи. Свободният достъп до, информацион, до информационните системи е ясно нарушение на основните права. И без да се хармонизират стандартите между държавите членки, и страните по такава конвенция, нищо няма да стане. Дори тогава няма да стане автоматично, защото има, има неприкосновена информация. Не можете просто да влезете в една компютърна система, защото моят бележник може да е вътре. Тези неща трябва да се изяснят. Освен това се казва, че правилата за защита на данните ги няма. И има ги. Това е директивата от 1995 година. И нашите експерти очертаха основните проблеми. По отношение на същината, казах защо никоя държава членка не бива да подписва подобно споразумение. Такъв протокол би бил в нарушение на е, член 8 е, Последно, не смятам, че... Всъщност ние говорихме по въпросите за взаимно признаване, за развитие на сътрудничество и ние е, извлякахме полуки от заповедта за задържане видяхме, че не е хубаво да се е, преодолява една правна празнина с друга правна празнина. Т.е. да се запълва празнината в областта на сигурността е, с празнина в защита на данните. Така че нека не повтаряме тези грешки. И аз не смятам, че ще опитаме, че ще успеем да договорим общи стандарти с всички страни по конвенцията по киберпрестъпления и гражданите нямат особено доверие. И не на последно място, нашата позиция през март в доклада за наблюдение отчете този текст и ние зададахме въпроса как да възстановим доверието в сътрудничеството и в областта на борбата срещу трансграничната престъпност. Това доверие не може да се възстанови чрез едностранно признаване. Трябва да, призна, трябва да прилагаме на практика съществуващите конвенции. Има какво да подобрим и преди да започнем да говорим за това, че всички членове на конвенцията 108, които да подпишат Брюкселската конвенция, дори не можем да говорим за другото. Председателят. Не съм пристрастен. Споменах е, Европейската заповед за разследване, но тя е пример за атмосфера на взаимно доверие. Пример за създаване на инструмент, който да спазва общи стандарти. Това е пример за сътрудничество между партиите, което доведе до резултат полезен за всички страни. Думата има госпожа Мусолини. Благодаря, господин председател ораторът, който се изказа преди мен, цитира един много важен елемент, който обаче отсъства в това, което беше казано в началото. Е, на първо място имаме две права, които са в противоречие. На първо място сигурност на данните, второ защита на данните. Говорим за информационни престъпления ние в, в Италия смятаме, че теренът е много хлъзгав. Онова, което е най-важно е европейските граждани. Говоря само за европейските граждани в момента, въпреки че проблемът не е териториален, той не знае, познава граници, но те нямат възможността да се оплаква, да подават сигнали, имаме протоколи, но няма единна идея за това как да се решава проблемът. Къде да сложим гражданите? Как да, осигури, как да се даде възможност на гражданите да дадат сигнал за престъпление, на което са жертва? Как става това? Ние предложихме един сайт – близо до определен сервер е, и което да те свързва веднага с полицията и след това полицията. Как ще се свърже с други държави, с други органи? Много е сложно. Въпросът, който ме тревожи мен, за съжаление, не чух да се говори по него, може би защото отскоро сме в тази комисия. Не е предвидена възможност гражданите, в това число и младите, онези, които все по-млади започват да използват компютри, те нямат възможност да подават сигнал за компютърно престъпление. Ние, европейските граждани, към кого да се обърнем? Някак си през тази конвенция от Будапешта ли да го направим за Бога? И има ли един инструмент ясен, прозрачен, така че да можем лесно да съобщаваме за престъпления? И накрая госпожа Стивенс, преди да дам думата на експертите. Благодаря. И слушах много внимателно всички колеги. За мен тази област е нова, затова ще бъда предпазлива. Много трудно да се постигне баланс между защитата на личните данни и сигурността от друга. Така че властите да могат да съберат доказателства, с които да се предотвратяват престъпления. Дори когато се знае, че през годините е имало скандали, свързани с това, че тайните служби са шпионирали своите партньори в приятелски страни. Има договори подписани в тази област, така че ние трябва да сме изключително внимателни и предпазли в тази област. В е, миналото говорихме за е, тайна на почтенската кореспонденция. Сега защитата на личните данни и информация, то тя абсолю... толкова абсолютна ли е, както защита на почтенската кореспонденция? Вярно е, че нещата се променят, но защитата на личните данни и на личната информация е от основно значение. Да, разбира се, когато бъде извършено престъпление, трябва да има съразмерност. Когато видим колко страни са подписали конвенцията, но не са ратифицирали, ще видим, че все още остават 11 страни, които не са ратифицирали конвенцията. Става дума за конвенцията от 2009 година. Въпреки, че е минало толкова много време, тези страни още не са ратифицирали тази конвенция. Може би трябва е, да обърне внимание на тези страни и да видим, нека да видим какво става в Русия. Русия е партньор в съвета на Европа но тя отсъства от този въпрос, а тя е много важен участник в тази област, да не забравяме и Китай. Така че все още предстои много работа и се надявам, че всички страни ще си сътрудничат, така че да бъде защитена личната неприкосновеност на частните граждани. Знам сега, че докладчиците получих много въпроси, но искам да ви помоля да бъдете кратки, може би по около 3 минути всеки от вас. Може би да спрете на по-спорните от тях. Ще започнем с последователността, с която изслушахме изложенията. Много ви моля не повече от 3 минути. Благодаря за това, че ми дадахте думата. Благодаря за въпросите. Отбелязвам цинизмът, недоверието, объркването. Не ви разбирам, извинявайте, далече сте от мен. А това е микро... коментар извън микрофона. Трябва да кажа, че фактите са малобройни. Не знам правилата на парламента. Трябва да кажа, че мога да се поставя на ваше място, защото много неща са се случили. в нашите... Е, ние бяхме зле цитирани и е, ни се казват е, неща, които се правят от е, разузнавателните служби. Аз съм от правоохранителните органи, чието стил на работа е по-различен. Ние сме против е, оценки, според които като правоохранителни органи ние искаме неограничен достъп. Няма разлика между господин, между колегата и мен. Факт е, че наказателно-правната област не предполага неограничен достъп. Става дума за обстоятелства, свързани с престъпна дейност. Аз мисля, че ние казахме доста ясно, но не ни беше отговорено. Какво ще предложи комисията Либе на гражданите – за да защити техните права, тяхното имущество. Как ще предотвратят престъпленията? Какви предложения прави тази вашата комисия, за да не се стигне до решение тип джунгла, в което всяка страна ще търси собствени решения? Мисля, че е, Комитета защита на данните на съвета на Европа е една от страните в е, е, работна група 29. Искам да ви уведомя, че от страните членки на Европейския съюз само две страни не са подписали конвенцията от Будапеща. Искам да ви информирам и, че повечето държави членки на Европейския съюз, които са подписали конвенцията от Будапеща, са подписали и 108. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Благодаря. Ние може да кажем, че не може да има сътрудничество по наказателни дела, ако нямаме е, база за такова сътрудничество в е, кибернетичното пространство. Трябва да кажа, ние работим с страни е, за прилагането на Будапештинската конвенция, работим и по прилагането на конвенция 108. Много хубаво е да видим, че страни, които работят в областта на е, киберпрестъпленията работят и по защитата на личните данни. Дали трябва да имаме укрепено взаимно правно сътрудничество? Е, да, съвсем ясно е. е през 2012 година първата оп опция беше да направим по-ефективна взаимната правна помощ. Въпросът беше как страните по конвенцията прилагат е, член 31. Има за момента 20, повече от 20 е, препоръки от нашия комитет, които се об, обсъждат. Ние не сме се съсредоточили прекалено много върху а, трансграничния пренос и достъп на данни. Това не е така. Сега, а, за свободния и неограничен достъп, а, вие абсолютно не ни разбрахте. Аз също подчертавам, че ние не знаем а, как а, тези текстове ще опосредстват неограничения и свободен достъп. Никой не го иска това. Сега за сигурността. Е, дълбоко впечатление ми направи е, коментара на колегата от работна група 29 за защитата на данни, а именно, че няма значение къде е, са локализирани данните. В рамките на наказателния процес това е много интересен въпрос, защото ако ние не знаем къде са локализирани данните, но знаем, че те подлежат на моя юрисдикция, добре, тогава трябва да приложим именно тази юрисдикция. При когато става дума за разпространението и достъпа до тези данни. И накрая за съгласието и разрешението. За съжаление, писмото от декември миналата година не бе взето предвид. Последната версия бе готова през ноември миналата година и писмото правеше препратка към предишната версия на предложението. Господин Ботарели, мисля, че вашето предложение беше много добре е, да търсим по-нататъчни решения, да търсим предпазни клаузи, правни гаранции, но как може да търсим такива гаранции, когато Либе е против всякакви преговори за прото, по протокола? Е процедурен въпрос, така ли? Ян, аз просто, казва Ян, искам да, дам, да кажа за протокола, че е малко обидно да се казва, че нашата комисия не се интересува от киберпрестъпленията. През миналите пет години ние приехме директиви, създадохме център за киберпрестъпления, инвестирахме в смесени работни групи, които непрекъснато полагат си усилия за борбата срещу киберпрестъпленията. А сега вие казвате, че ние не се интересуваме от материята и че ние не искаме да дадем път на правните гаранции. Това не е вярно, което казвате вие. Ако имате този подход, вие просто се деквалифицирате, защото естествено, че има сътрудничество, има споразумение за взаимна правна помощ и те се прилагат. Има сътрудничество, двустранно сътрудничество между държавите членки, между Европейския съюз и трети страни. Вие казвате, че тези неща не, не съществуват. Вие е, казвате, освен това, че ви трябва нещо ново, да, но това не е реалността. Е, председателят, това не беше процедуален въпрос. И аз в качеството си на председател на комисията трябва да кажа, че трябва да си продължим работата. Вие, господин План, говорихте за джунглата, за джунглата на прест... от престъпление в киберпространството. Има огромен корпус от законодателство в тази област, което се опитва да регулира материята, но така или иначе Изказването на колегата го приемаме за протокола. Виждаме, че има много различни мнения, затова ще помоля колегите да се ориентираме към приключване на този дебат и да се опитаме да стигнем до заключение. Ако колеги, някои колеги не знаят за какво става дума в Будапешненската конвенция и за какво говорим тук, трябва да кажа, че нещата са много важни. Проблемите, е, промените за тази конвенция са също е, от основно значение за нас и биха имали големи последствия. И така, господин Ботарели има думата. Аз е, напълно се присъединявам към всичко, което беше казано от изказалите се депутати тук, включително казаното от е, госпожа Сепел, госпожа Интвелт, от е, Ян Албрехта. Аз не се паля толкова, но това не означава, че ние не гледаме на този чувствителен въпрос сериозно. Госпожа Мусолини също изрази вадна гледна точка за жертвите, по какъв начин да се съобщават за случаи на реални или подозирани престъпления. В Страсбург също трябва да очитат по-голяма степен гледната точка на жертвите, на пострадалите от престъпления. Надявам се да не бъда зле разбран. Диалога ще продължи между експерти, но това не означава, че имаме столидна основа за, основа за продължаване на преговорите. Проекто регламента, проекто директивата създават проблеми на държавите членки в намирането на решения, които влизат в конфликта с член 43А. Когато получате една молба от административен орган на дадена страна, контролиращият орган трябва да нотифицира органа за защита на данните, без да се иска решение от а, друго, а, друг орган Никоя заявка от трета страна не може да се изпълнява без да се премине през тази двойна проверка. Следва да осъзнаваме, че член 32б от конвенцията предвижда пряк достъп. Това е рисковано и в настоящия дебат – правозащитните органи от една от договарящите се страни днес може да има достъп без да се консултира с компетентния орган на запитващата държава, като се базира на съгласието, дадено от съответния орган. Това вече е сериозен риск. За да се решат някои проблеми, свързани с трудностите, да се определи къде са разположени данните или да се идентифицира кой притежава данните, трябва да обсъдим тук пет опции, които са изключително важни. Дали да прескочим етапа на получаването на разрешение да дадем на правозащитен орган от трета страна пряк достъп до досиетата. Ние трябва също да тръгваме от принципа на териториалността. Това решение не е приложимо. Аз съм за упростяване на разследванията за разрешаване на проблемите. Но трябва да се избягват проблеми в е, диалога и да се търси решение. И най-накрая давам думата на господин Вие Виеровски. Вярно е, че има известно неразбиране, когато говорим за наказателно правни аспекти и за разузнавателни аспекти. Това са две различни неща. Трябва да имаме предвид и казаното от Джовани, че конвенцията не опира само до борбата срещу киберпрестъпността, но за събиране на доказателства за всякакъв вид престъпления, т.е. обхвата е по-голям. Що се отнася до правозащитните органи, следва да имаме предвид, че техните служби в различните страни са най-разнообразни. В комисията Либе сте го установили по време на проучванията от миналата година. Дори у нези страни, които смятаме, че познаваме добре и знаем как действа на правоохранителната им система, не сме изцяло сигурни дали знаем всичко. Списъка на страните, които са страни по конвенцията отнасяща се до киберпрестъпността, е много по-дълъг, отколкото списъка на страните членки на Съюза има ме достъп от Австралия, от САЩ, от Азербайджан. 4 страни от Европейския съюз, доколкото ми е известно, не са ратифицирали конвенцията за киберпрестъпленията и в някои от тях ратификационната процедура продължава. В работната група по член 29 ние ще продължим практическата ни работа с представителите на съвета на Европа, тъй като на такова практическо ниво можем да разрешим някои от проблемите, които напоследък се променят, ако погледнем какви са сценариите, предвидени от съвета на Европа и по които работим, можем да установим, че има известно ни промени. Проблемът продължава. Въпреки това ние сме отворени за практическо сътрудничество, но трябва да призная, че дискусията не е много лесна. Председателят искам да благодаря на всички оратори. В парламента ние подчертаваме важността на този въпрос. Знаем, че проблемът е сериозен. Въпроса за териториалността, взаимното признаване, също неприкосновеността на личния живот при използване на данни в облак и прочие, и прочие. Ние гледаме сериозно на всички тези въпроси, тъй като те засягат действията ни, свързани с борбата срещу киберпрестъпността и опазване на неприкосновеността на личния живот. Благодаря ви отново за участието.